комисията да ни каже какво смята да предприеме в тази посока, съгласно член 24 от Конвенцията за правата на лицата с увреждания. Те не трябва в никакъв случай да бъдат изключвани от общообразователния процес. Председателят. Благодаря. Следващата точка в дневния ред е доклада на госпожа Елизабета Егле. Роля на жените в селското стопанство и в селските райони. Давам за 4 минути думата на докладчик. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Като докладчик на Европейския парламент по доклада му по собствена инициатива за ролята на жените в селското стопанство и в селските области, е, исках е, да събудя един обширен дебат е, с цел да се спрем на множеството функции, които жените изпълняват в тези сфери и да придадем централно място на този въпрос. Селските райони се намират в най-различни региони на Европейския съюз. Ние като че ли съсредоточаваме развитието в градовете и това трябва да се избягва. Хората трябва да имат перспективи на село, така че да могат да Остават по селата. В последните години все повече внимание обръщаме на положителното развитие на селските райони, на селското стопанство, но можем да направим повече в тази посока. Още по-важно е да обсъдим потенциала и потребностите на жените по селата. Опитът показва, че качеството на живота, възможностите са винаги повече в селските райони, когато а, жените пълноценно участват в процесите. А, чрез а, програми за подпомагане на жените а, са постигнати значими резултати и е, доста голям напредък в отделни селски райони. Тази тенденция може да бъде запазена чрез разработване на програми по втория стълб на обща селско-стопанска политика, чрез други механизми за насърчаване, чрез обединяване на усилията ни в Европа. Включително и в селското стопанство жените е, играят много голяма роля. В миналите години те много допринасят е, за е, диверсификацията, за така следване на пазарните е, тенденции. Е, все повече наблюдаваме е, създаване на селско-стопански земеделски предприятия, които е, имат най-различни интереси, не мислят само за производство на храна. Това са възможности, които следва да бъдат оползотворени в по-висока степен. И за тази цел е необходимо да помогнем на жените да участват в тези процеси. Е, те трябва е, да се ползват от е, повече квалификация, от повече познание. Така ще бъде възможно и да се позволи на жените да участват по-пълноценно в разпределението на ресурсите във всички селски райони, в селско-стопанската дейност. Те трябва пълноценно да поемат права и задължения – включително и чрез различните земеделски сдружения. Трябва да има и специални сдружения и асоциации е, на жените, които работят в селското стопанство, които живеят в селските райони. Трябва да има е, съответния диалог за тази цел и е, в Комисията по селско е, стопанство успяхме именно в този смисъл да подготвим доклада. За гласуването утре не се предвижда да бъдат внесени никакви изменения, което ми се, за мен означава, че сме намерили наистина много добър компромис, радващ се на подкрепа от всички групи. Ако успеем да гласуваме доклада и единодушно, той ще получи много голяма тежест и комисията и съветът със сигурност ще се отнесат сериозно към него. Искам да изразя благодарността си към всички колеги, особено към контрадокладчиците, за невероятното им сътрудничество при изготвянето на доклада. Това е част от дискусията за реформата на обща селско-стопанска политика след 2013 година. В тази дискусия трябва да се отчете ролята на жените. И се надявам, че нашия доклад ще се превърне в надлежна основа за този необходим дебат. Както и в основа достатъчно добра за бъдещите разисквания за предстоящата финансова рамка. Благодаря. Е, Благодаря. Да започнем спонтанните изказвания с госпожа Магинес. Благодаря. Поздравявам Елизабет Ягле за отличната работа в този доклад и за постоянната и дейност в тази област. Наистина искам да кажа и следното. Факта, че няма изменение, също означава, че е си е свършила много добре работата. Приветствам четвърт трети абзац по принцип, десети с новите технологии в селските райони и необходимостта да се разшири достъпа до широко лентови интернет. 34 ти е изключително важен. Тук се казва, че жените трябва да се представят адекватно в всякакви управления и органи в селско-стопанския сектор – мисля, че това е много важно, защото дава както женската перспектива на въпросите, така и мъжката. За съжаление, прекалено за сега сектора се представя от мъже. И на последно място, комисията трябва да осъзнае, че проблемът за жените и мъжете земеделски стопани сега се води около тяхното изпълнение и някои наистина се интересуват много от реформите и си мисля, че ще има допълнителни разходи, които ще отъжнат положението изказването ми и това казвам специално на вниманието на комисията. Благодаря ви. Благодаря. А сега госпожа Тикао. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, основните тревоги е, на е, жените в селските райони са свързани с липсата на работа. Това е най-вече е, вярно за по-възрастните хора. Трудно е да се намали бедността при това положение. Също така социалните услуги в селските райони са изключително важни за продължаващото съществуване на тези общности. Предприемачите нямат интерес към разработването на фермите, към тяхното развитие би трябвало да се използват структурните фондове, за да се коригират структурните недостатъци в тези райони и да се улесни общия достъп до обществени услуги в тези райони. Би трябвало да потвърдим ангажимента си а, за осигуряване на достъп до широко лентов интернет а, в а, селските райони, трябва да се създават работни места и да се дават възможности за съчетаване на личния и професионалния живот и така селското население да бъде стимулирано да остава по селата. Благодаря. парола Аркин. Благодаря. Госпожа Хакин има думата. Благодаря. Приветствам този доклад. Съвсем е невременен. Благодаря на госпожа Ягле за работата и сътрудничеството. Малко хора разбират, че 42% от тези, които постоянно работят в замеделието са жени и а, всяко трето стопанство се управлява от жена. Наистина, те дават своя принос за постигане на стратегия 2020 на Европа именно в селското стопанство. Необходимо е да имат нужните а, възможности и средства за нормално ежедневие, образование, здравни, сили, здравни услуги и широко лентов, интернет. Всичко това е много важно. Необходимо е да имат, разбира се, и застраховка, която да е адекватна, така че в крайна сметка да са им гарантирани бъдещето и пенсиите. Освен това е необходимо да се подкрепи тяхната предприемаческа дейност. Необходимо е да са в състояние да взимат решение в своите организации и органи. Това ще им помогне изключително много, за да се изгради бъдещата роля на жените в селското стопанство. Благодаря. Госпожа Ферейра. Благодаря. Положението на жените в селското стопанство, в селските райони отразява ужасяващата криза в политиката ни, най-вече политиката ни в селското стопанство ОСП. 40% от работещите в селското стопанство са жени. Голямата част от тези жени работят в семейни стопанства. Затова те са наистина сериозно засегнати от това, че голяма част от семейните стопанства се разрушават. Малките и микробизнеси, те изчезват точно поради реформата на ОСП. Е, там има и бедност, и липса на работни места, и временни работни места, и една политика, която е, е против социалната защита, може би, поради е, финансовата криза. Така че нека да не говорим, а да предприемам действия, които да покажат, че уважаваме ролята на жените, да помогнем на жените е, да работят в образованието, в е, услугите е, и от друга страна да ги подпомогнем с различни услуги, за да може те наистина да останат да живеят по селата и да не ги напускат. Благодаря, казва председателката. Сега господин Николеско. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че най-важните части на доклада са свързани с качеството на живота в селска среда и в тази връзка имам някои коментари. Първо ще се спра на важната роля на Европейския фонд за развитие е, на селските райони. Е, той трябва да получи достатъчно средства, е, включително и по линия на бъдещата обща селско-стопанска политика, за да се намарят разликите между селските и градските райони. Второ, необходимо е новите държави членки да започнат да осъвременяват е, базовата инфраструктура. Това е задължителна е, предпоставка за постигане на целите ни в селските райони. И трето, искам да се спра на застаряването на населението по селата. Особено важна тук е, е програмата, която подпомага младите хора да започнат работа на село. Благодаря. Грация, l'ultimo Благодаря. Последният оратор е госпожа Данчила. Să o felicit pe doamna Egle благодаря, госпожо председател. Поздравявам госпожа Егле за възприятия подход в доклада и смятам, че признаването на ролята на жените в селското стопанство е от основно значение, както за производството на основни стоки, но и за диверсификацията на економиката и за опазването на селските райони. В селска среда жените страдат от изолация и от бедност. За тяхното преодоляване са необходими мерки, за да могат жените да участват пълноценно в селскостопанската дейност и това трябва да е основна цел на ОСП. Необходимо е да се улесни достъпът на жените до професионално обучение, образование, продължаващо обучение, добри здравни услуги, но и до необходимата инфраструктура и услуги за семействата им. Особено важно е равенството на шансовете в селските райони, то предполага по-широко участие на жените не само в земеделската дейност, но и в друга економическа дейност, като така се запази многофункционалния характер на економиката в селските райони. Благодаря, дам думата на госпожа Амалстрам. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика и на представителите на Комисията по земеделие. Комисията съзнава значимата роля на земеделието и наистина смятаме, че нашата политика за развитие на селските райони е изключително важно. Регламента в тази насока дава възможност за подпомагане на различни сфери, които са много важни за жените в селските райони. Става дума за микропредприятия, допълнителна принадена стойност на земеделските продукти, както и възможности за тяхната продажба. Това са част от примерите, които мога да преведа. Политиката за развитие на селските райони също дава възможност на мъжете и жените да балансират професионалния и семейния живот. Имаме една мярка, която дава възможност за развитие на детски градини, за дневни грижи за възрастни хора. Освен това, дребна инфраструктура и е, местен, местен транспорт също могат да бъдат подкрепени. Положението в държавите членки е много разнообразно, е, що се отнася и до възможностите и изискванията на жените. Държавите членки и регионите трябва да анализират ситуацията и да направят подходящи конкретни мерки, които да са свързани с конкретните обстоятелства, да вземат предвид е, проблемите, пред които са изправени жените. Държавите членки могат да дадат предпочитания на жените по отношение на различни мерки. Освен това, те могат да използват финансово инженерство, за да създадат гарант извинете, фондове за гарантиране, за да има достъп жените до кредитите. Те трябва да играят важна роля и в програмата Лидер, където могат да развият и интересния си потенциал, както и идеите си, за да може да се развие определен регион. Европейската комисия е съгласна, че трябва да се съберат повече данни за положението на жените, но особено в светлината на призива за упростяване от страна на държавите членки би било трудно да ги убедим, че са необходими допълнителни изисквания за докладване. Статистиката трябва да бъде представена по начин, който да представя отделните полове. Европейската комисия ще включва отделни данни, е, свързани е, с представянето на двата пола, що се отнася до насоките за развитие на селските райони. Сега по отношение на жените и селските райони, е, много е важно да има и обмен на опит. В този контекст искам да привлека вниманието ви към Европейската мрежа за развитие на селските райони и съответните национални мрежи под нея. Те могат да се използват, за да се споделя опит и би било желателно повече женски асоциации да се възползват от съществуващите мрежи, за да могат да, да свържат жените в различни селски райони една с друга. Е Благодаря, госпожо комисар. С това изчерпваме разискванията. Гласуването ще бъде утре на обяд. L'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole Marinelli. Следващата точка в дневния ред е доклад на господин